So, colleagues, I think we can... Уважаеми колеги, мисля, че можем да започнем след обедното заседание. Както знаете, ще проведем съвместен дебат относно делегираните актове. Може би трябва да ви напомня каква е предисторията – след техническо заседание с комисията и политическите консултанти от 11 ноември, днес ще изслушаме господин Оливие Униди, който е заместник генерален директор на ГД Вътрешни работи към Европейската комисия. Той ще представи двата делегирани акта. Единият е свързан с вътрешни, фонда за вътрешна сигурност в частта визи и граници и вторият във връзка с фонда миграция, убежище и интеграция. Те бяха прияти от комисията на 15 октомври, като имаме двумесечен срок за възражения. Всъщност тези два делегирани акта следват възражение на парламента, изразено по време на предходния мандат по два сходни акта. В случая с делегирания акт по Фонда вътрешна сигурност се включват някои нови конкретни действия по регламента, най-вече при граничните проверки и мерките за гранично наблюдение, там където има непропорционален миграционен натиск или висок натиск, включително и дейности в горещите точки. Що се отнася до делегирания акт по фонда Обежища, миграция и интеграция, тук също има едно ново специфично действие, свързано с приема и настаняването, както и е, местата за задържане на кандидатстващите за международна закрила или незаконно пребиваващите граждани на трети страни – които се оказват в държави членки с непропорционално висок миграционен натиск. Парламентът не беше информиран за съставянето на тези два делегирани актове. За това комисия Либе поиска да бъде информирана за предисторията и основните елементи на делегираните актове, както и процеса на вземане на решение – на по-късен етап комисията отчете писменно, че е имало пропуск в представенето на проектоактовете в Европейския парламент. Комисия Либе приветства участието на комисията в размяната на мнения и е, добрата и воля в отчитането на реален проблем. Но трябва да подчертая, че липсата на актуална информация по изготвянето на делегираните актове и най-вече не предоставянето на тези актове на Европейския парламент противоречи на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 2016 година – Съгласно това споразумение, Европейският парламент и съветът получават всички документи по същото време, по което ги получават експертите от държавите членки. Също така, Европейският парламент не може да упражни правото си на контрол на делегираните актове, което може да доведе до удължаване на времето за възражения. Нека да напомня, тези два нови акта са свързани с два предишни делегирани актове по фонда АМИФ, убежища, миграция и интеграция и фонда вътрешна сигурност. Ние сме гласували възражение в пленарна зала. Това беше по време на предишния мандат. Възражението беше заради израза контролирани центрове, който нямаше правно основание в европейското законодателство. Сега ще дам думата на нашия уважаван оратор, господин Оливие Ониди, заместник генерален директор на ГД Вътрешни работи. Заповядайте. Thank you very much, Frau, Frau Zippel, for, for, for, for the opportunity to come to you and explain. Uh, Много ви благодаря, госпожо Зипел, за възможността да говоря за предложението и неговата обосновка. Нека също така отбележа, че ние отчитаме направената грешка и се извиняваме. Разбира се, в наш интерес е вие да бъдете информирани колкото се може по-рано. за да може отблизо да следите всякакви нови законодателни актове. Това е особено важно. Тези два акта днес са ви представени Както казахте, в началото на миналия законодателен период вие отхвърлихте два много сходни законодателни акта заради формулировката контролирани центрове. Предполагам, че решението е било уместно но така или иначе събитията междувременно ни изпревариха. Може би за щастие тези контролирани центрове вече не са толкова актуални за нас. Ние вървим по друг път. Защо са предложени тези два акта? Ние сме в края на финансовия период. Все още разполагаме със средства и за жалост все още има доста държави и членки, които имат нужда от допълнителна подкрепа. Най-вече за осигуряването на по-добри центрове за прием, но също така и за осигуряване на капацитет за справяне по външните граници ние можем да предоставим този допълнителен стълб, тази допълнителна подкрепа и за това решихме, че можем да направим изменения по делегираните актове, тъй като от бюджетна гледна точка това е най-прозрачният път напред. Има две възможности. Или да използваме фондовете по спешност, но мисля, че ние използвахме до крайност понятието фондове по спешност и за това е добре те да бъдат използвани единствено, когато наистина има неотложна нужда, докато тук има време да се програмира финансирането. Втората възможност е да се преразгледат радикално националните разпределения, но това отнема твърде много време, тъй като държавите членки трябва да направят заявки и ние няма да можем да се придържаме към основното, което искаме да се осигури, а именно управление на границите и приемни центрове. Това са двете приоритетни области. Разбира се, ние сме запознати с позицията на Европейския парламент от предходния мандат, затова вече в текста няма да намерите формулировка контролирани центрове. Ние се придържаме към области на намеса, които се ограничават до при приемни центрове и управление на границите. Благодаря ви, господин Униди. Обичайно е, е сега да изслушаме координаторите и останалите колеги, които искат да се изкажат. Не виждам някой от НП. За това следва координаторът на социалистите и демократите. Това е Бирги Ципел. Но преди това, нека дам думата на друг координатор от присъстващите. Тинеки Стрик. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисията за представенето на предложенията. Преди наистина имахме опасения по отношение на използването на формулировката контролирани центрове, но сега, доколкото разбирам, има някои възражения, свързани с Хърватия и България и подкрепата чрез фонда Обежища, миграция и интеграция за управление на границите. Има подкрепа и за Гърция. Имаме въпроси по тези предложения, защото, както знаете, нас ни притеснява това, което се случва на границата между Харватия и Босна. Много от делегациите поставиха своите въпроси. Виждаме, че тези практики всъщност не само, че не намаляват, а напротив е, стават повод за още по-голямо безпокойство. Интересувани също така как ще работи механизма за наблюдение. Ние питахме как ще функционира, но не получихме информация, така че няма голяма прозрачност. Нещо друго искаме да знаем какви критерии прилага комисията, когато предоставя допълнителни средства за управление на границите. Отчитат ли се степените, до които се зачитат правата на човека. Също така в Гърция. Как се използва фонда Обежища, миграция и интеграция или ФУМ? Ето, вчера говорихме за Гърция, за това, че е, хората се преместват към вътрешността на страната в центрове, които на практика са центрове за задържане. Интересуваме доколко тези практики отговарят на понятието за убежище и права на човека и до каква степен тези допълнителни средства ще се изразходват в съответствие с нормите на Европейския съюз. Само преди два дни вие говорихте за проекто законодателството в Гърция. Комисията отговори, че прави преценка на това, доколкото гръцкото законодателство отговаря на изискванията. Може би ще ни кажете какви са вашите заключения и чисто процесуално искаме удължаване, за да имаме повече време, за да направим своя анализ. Благодаря. Изключи се микрофона. Благодаря ви. Имаше много въпроси и коментари. Ще се върнем на тях. Накрая ще се изкажа като координатор на социалистите и демократите, така че ви давам думата на вас. Господин Хок, Комисията очаква ли тези центрове да се управляват винаги от държавите, членки от техните органи и ако държавите членки ги управляват, ще има ли основни стандарти, които комисията да направи задължителни? Например, в Обединеното кралство преди сме имали скандални случаи с третирането на деца – това не е истински граничен контрол. Сигурен съм, че и другите държави членки имат своите проблеми, но най-вече при децата, например, достъпа до образование, трябва да се следи. Децата бежанци имат право, съгласно Конвенцията на ОНЕ за правата на детето, да получават образование и най-добре е да посещават местните училища, където се интегрират, научават езика, решават се някои от здравословните им проблеми. Освен това, бежанците не бива да се оказват бездомни. През лятото посетих Кале във Франция, видях колко много от хората там спят. Навън те нямат къде да отидат, спят върху щайги, къде ли не. Би трябвало да се помисли и защо бежанците не могат да извършват възнаграден труд. В моята държава това не им се позволява, а ето в Кале се срещнах с човек, който е учител по професия, говори пет езика. Много се радвам, че комисията ще работи по нов пакт за миграцията и убежището в рамките на 100 дни. Thank you very much. So we are a little bit, but that's fine. Благодаря. Не сме много брой. Но технически разширяваме темата. Сега нека и аз да поставя своя въпрос, но преди това да чуем отговор на поставените въпроси. Извинете, не ви видях, че вдигате ръка. Заповядайте. Благодаря ви. Много се радвам, че мога да участвам в тази дискусия. Както и вие казахте, госпожо председател, Европейския парламент вече отхвърли тези два акта и идеята, че сега не четем формулировката контролирани центрове и не бива да се безпокоим, това ми се струва много странно. Мисля, че трябва да сме още по-обезпокоени с оглед на случилото се в Гърция вчера. Става дума за делегиран акт по фонда Обежище, миграция и интеграция 200 милиона евро допълнителни, които ще се използват за разкриване на центрове за задържане. Това е много проблематично. Ние знаем за какво ще се харчат тези пари. Знаем какво съобщи гръцкото правителство вчера. На практика ние позволяваме пари на дънакоплаците да се използват за огромни центрове за задържане. Гръцкото правителство го каза открито. 5 до 10 хиляди ще бъдат преместени на острови, където никой друг не живее. Това е един вид европейски Гуантанамо. Нещо много сериозно, което нарушава директивата, съгласно която задържането трябва да е последна възможна мярка. Ние сме много обезпокоени и нашето намерение е да внесем възражение по този делегиран акт. Това ще се обсъди на заседанието на координаторите на 3 декември. Освен това, искаме да отпадне формулировката центрове за задържане. би трябвало, освен това, да сме уведомени за това, че ще има удължаване на срока, за да може Европейският парламент да упражни своето правомощие на проверка и контрол. Трябва, разбира се, да разговаряме и с правната служба, за да знаем доколко този акт отговаря на съображение 38 от регламента за ФУМ – фонда Обежище, миграция и интеграция. По отношение на фонда вътрешна сигурност, подобно и на други колеги, ние сме много обезпокоени. Това са 63 милиона допълнително за Харватия и България за наблюдение на границите не за наблюдение на сериозните нарушения на правата на човека по тези граници, а за управление и наблюдение на границите. Това е много лошо, като се има предвид, че на хърватската граница по-конкретно имаме случаи на драстични нарушения. Миналата седмица, например, изтласкване обратно с насилие, с стрелба. Проблематично е тези хора да бъдат измествани и да се финансират трети страни. Освен това, ще ви попитам доколко вие вземате под внимание критерии за допустимост като зачитане на правата на човека, когато давате пари за управление по границите. Мисля, че трябва наистина, както казах, да имаме и удължаване на срок. Bit... Благодаря ви. Както казах, малко надхвърляме техническото измерение на въпроса, но преди да дам думата на господин Ониди за отговор, искам да съм сигурна, че не съм пропуснала никого. Не. В такъв случай, господин Ониди, давам ви думата. Ще позволя да направя един по-технически коментар накрая. Благодаря ви, госпожо председател. Разбирам интереса ви към по-общите теми. Надявам се, че новата комисия ще стъпи в длъжност скоро и ще имате въз... нов... отново възможността да проведете политическия дебат с новият заместник председател на комисията за това какво и можем да включим в новият пакт за миграцията и как може да изглежда той. Всички чакаме да започнем а, истинското разглеждане на темата по същество. А по различните коментари, първо, списък, евентуалният списък на държавите членки, които може би ще се възползват от средствата, които ще бъдат отпуснати за това делегирания акт е малко по-дълъг по фонда за обещаща емиграция и интеграция. Безспорно Гърция, поради положението в страната в момента, трябва да продължаваме да оказваме подкрепа на Гърция, тъй като страната в момента поема огромна част от мигрантите, пристигащи на територията на Европейския съюз. Но друга държава, която ще получи помощ е Кипър, България, Малта, Испания, дори и Франция. В рамките на фонда за вътрешна сигурност средства са предвидени не само за Харватия, но и за България, Испания и Гърция. Това са държавите членки, които са кандидатствали за допълнителни средства. На отличният въпрос как могат да бъдат използвани средствата за подобряване на положението. На първо място ако предоставим финансови средства на държавите членки, те са за подобряване на условията в рамките на цялостната законодателна рамка на Европейския съюз. Така че тези средства няма да бъдат а, разходвани за продължаване на незаконосъобразни условия или действия, които не зачитат личното достоинство на засегнатите лица. Не, за съжаление обаче в някои случаи все още сме свидетели на обстоятелства, които са много далеч от идеалните и ние се чувстваме длъжни да подкрепим тези държави членки, включително и финансово. Имаме цялостна финансова рамка, както знаете. Има дори и ново преразгледано предложение по въпросите за приемането. За съжаление, не се умях, не успяхме да го приемем по време на предишния законодателен мандат, но се надявам да се справим по-добре в рамките на пакта за миграция. И всяко действие, което е финансирано с европейски средства, е напълно съгласувано и напълно отговаря на европейското законодателство. Проверяваме го на момента, в който бъде направено подушното от страна на съответната държава членка, но го правим контрол и проверки по време на изпълнението на програмата. Т.е. разполагаме дори с възможност за коригиращи мерки, ако установим, че някои от практиките в областта на приема и управлението на границите не отговарят на изискванията и съответно ще бъдат от спрени средствата от европейските фондове по въпроса за отблъскването. Към момента не мога напълно да се съглася с оценката ви, защото разследванията към момента не са достатъчно прозрачни и се надявам съвсем скоро да мога да ви дам по-подробна, надежна информация за това, за какво са довели разследванията ни до момента. Работим съвместно с независими организации, преди всичко с ВКБ на ООН и безспорно преди да се предоставят допълнителни средства, трябва да се гарантира, че всички, което се случва по границите, отговаря на законовите изисквания, включително и подозрителните действия на хрватската граница. Тоест, насърчаваме по всякакъв начин държавите членки да спазват правилата. По въпроса за това дали има някакви минимални стандарти, заложени в европейско законодателство. Да, има такива. Трудно е с делегирани актове по финансовата част да налагаме стандарти за това как се осъществява граничният контрол. Но все пак може да се добави едно допълнително равнище на контрол. Тоест всички коментари, които направихте, за по-добрата организация на приема на мигранти е, са много основателни. Надяваме се много от тях да доведат до конкретни промени и подобрения в рамките на пакта за миграция, но не можем да използваме този инструмент за тази цел. По другата много важен коментар за ново приятелство гръцко законодателство, оценката ни все още не е приключила по една много проста причина. Все още водим активен диалог с гръцките власти, за да успеем още на този етап да постигнем някакъв, някакво подобрение и все още не сме осведомени за тази идея. Пак казвам, това е само идея на този етап, все още не е формално предложение а именно създаването на тези затворени центрове. И ако такова предложение ще бъде направено, ние ще го разгледаме толкова сериозно, както всички останали елементи и по тази тема, разбира се, също сме готови много бързо да се върнем отново пред вас с, с своевременен анализ. По срокът от два месеца имате правото да разгледате предложението, но моля ви, нека да не е, закъсняваме прекалено много с финансирането. Работим с крайни срокове и по принцип трябва да заделим тези средства за до година, в противен случай ще ги загубим. И пак казвам, тези е, средства не са награда за държавите членки, които е, си позволяват е, действия, които не отговарят на законодателната ни мерка. Не, те са по-скоро стимул за подобряване на на условията за прием и на мигрантите и подобряване на грешния контрол, тъй като положението, за съжаление, продължава да е много сериозно в редица държави членки. Благодаря ви. А сега ще дам думата на координатората на социалистите демократи, който ще да направи по-технически коментар. Той ще дам думата на себе си, но виждам, че време, и колегата Авранидис иска да вземе участие в дебата. Кресло си на координатор бих искала да Заявя, че оценявам извиненията на господин Ониди, но държа да подчертая, че за пореден път сме свидетели на несъчитане на доброто сътрудничество между институциите. И в качеството си на докладчик за електронните доказателствени материали тази седмица отново станах свидетел на поведение, на липса на прозрачност, не винаги от генерална дирекция вътрешни работи от други дирекции се случва и може би това е тема, която ще трябва да повдигнем с новата комисия. Както каза господин Ниди с пълно право, може би няма да е зле парламентът да започне да вземе участие възможно най-рано и може би няма да е зле да се опитаме да избегнем положението, в което парламента има само една възможност да приеме или да отхвърли делегиран, съответно делегиран акт. Може би не е след да ни изпращате предварително делегираните актове, още преди да ги приемете в комисията, за да можем ние да предупредим Европейската комисия, ако има някакви проблеми от наша страна и да се потърси някакво решение преди официалното приемане на делегираните актове в рамките на комисията. Може да обясним тази възможност сега, може да повдигнем и с с новата комисия. Това бяха само няколко идеи за по-добрата ни процедурно сътрудничество. Се ευχαριστώ πάρα πολύ που Господин Аврамидис, благодаря ви, че ми дадохте думата. Συμπληρώνω στις εισηγήσεις των δύο Бих искал само да допълня казаното от колегите. Отидете в Google Earth и се опитайте да намерите остров Елиса. Това е остров, на който няма нищо. И каква е идеята ви да предоставим средства, за да може Европейския съюз да построи затворени центрове за задържане на безлюдни острови? Това ли е целта ни? Това е срамно предложение на гръцкото правителство. Ние повдигнахме въпрос по Европейската комисия и заявявахме, че сме твърдо против това предложение. Държа да направя това уточнение, защото ми се струва, че е много важно. Just thank, thank, thank you for, for, for this again. Благодаря ви. Ще направя всичко възможно, за да може тези средства, ако разбира се, в крайна сметка ги добрите, да бъдат разходвани при пълно зачитане на европейското законодателство в сила, но и взимайки предвид различните елементи от различните предложения, които разглеждаме и не само тези за приема. В отговор на господин Зипел, не сме се опитвали умишлено да пренебрегнем Европейският парламент. За съжаление, последния път а, бяхме изправени пред а, отказ от ваша страна, защото не ви подходиха достатъчно отрано, така че аз не мога формално да поема ангажимент за предварително изпращане на текста на Европейската комисия, но мога да ви уверя, на мое равнище, че ще докладваме редовно как се използват тези средства по тези делегирани акта и за в бъдеще за евентуалните делегирани актове ще предприемем нужните мерки, за да информираме Европейски парламент и в частност комисията Либе предварително, защото вие сте наш съюзник в а, тази област. At least I think that's a statement for future това беше важно изявление за бъдещето, а по-скоро по, по всички аспекти свързани по-скоро с, с, с съдържанието. Това ще са темите, които ще обсъдим с новата комисия и ще ги насърчим да излязат с предложението за новия пакт за миграцията. Ще видим какво ново ще ни предложат. Всъщност новата комисия ще разгледа всички тези въпроси. Се надявам, че те ще чуят Европейския парламент, а не само държавите членки. Надявам се да получим нещо наистина ново от тяхна страна бяха направени някои предложения за по-нататъчната процедура по тези два делегирани акта и както вече казах, ще разгледаме темата на следващото заседание на координаторите в началото на месеца декември и по-конкретно доколкото разбирам, крайният срок беше удължен до 15 декември и ще имаме заседание на координаторите преди това и там ще имаме възможността да вземем решение за искането, което ни беше отправено днес. С това бих искала да благодаря на всички колеги за приноса им. Благодаря и на господин Униди за това, че откликна на поканата ни, че отговори на въпросите ни и разясни предложенията. И така продължаваме с следващата точка от дневния ред. Още веднъж благодаря на господин Униди за присъствието му днес сред нас. Благодаря. Okay, colleagues, we are maybe three minutes. И така, колеги, започваме с 3 минути, 3 минути по-рано от предварителното. Това не би трябвало да ни възпира. Um, talking about the... Минаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за Европейският форум за миграцията от глобално към местно управление на миграцията. Най-напред бих искала да приветствам добре дошли гостите на трибуната до мен. Колегите, които са по удавно тук, вероятно си спомнят, че вече се превърнало в традиция да каним колегите от Бюрото на Европейския форум за миграцията да ни представят своята доклада от годишната от заседание с представители на гражданското общество и на местните органи самоуправление. Това също е важна тема за нас в контекста на цялостните усилия за управление на миграцията. И този път, ако правилно съм осведомена, са, се органи... са форумът е изготвил 10 взаимосвързани препоръки. Както вече казах, основната тема на тази годишният форум беше от глобално към местно управление на миграцията, ролята на местните органи на гражданското общество при управлението на миграцията и осигуряването на безопасни и законни пътища към Европейския съюз. Ще видим какво ще ни кажете по последната точка. Темата е важна за редица от законодателните теми, по които ние работим в рамките на реформата на Европейската система за убежище, може би и в контекста на новият пакт за миграция, който евентуално ще бъде предложен по въпросите за законната миграция и двете предложения, за съжаление, в момента са блокирани в съвета, но ще видим какво може да се случи за в бъдеще. Ролята на местните органи за самоуправление и гражданското общество са много важни в отношение на финансирането. си, дете създаване на истински партньорства за финансиране на приема на мигранти и действията по интеграция. То защо се радваме за тази възможност да чуем тук в комисията Либе резултатите от форум, който може да се възприеме като пряка консултация с гражданското общество и местните и регионални органи на самоуправление. Най-напред ще дам думата на госпожа Николети, която представлява Евроградове. Разполагате с около 5 минути. Thank you, um, Mrs. President, and thank you for the invitation to present the results. Благодаря ви, госпожа председател. Благодаря ви за тази възможност да ви, да ви представя след от последният издание на форума. Няколко думи от моя страна, както се гласела Николети и работи тия за евроградове, което е най-голямата мрежа на градове в Европа. Но преди да ви представя последните резултати от, послед... от петият форум на Европейския форум на миграцията, бих искала с няколко думи да ви представя структурата и основната цел на форума. Както може би знаете, форумът се проведе за първи път и беше организиран от Европейският Економически социален комитет през 2015 година в сътрудничество с Европейската комисия и беше естествено продължение на Европейският форум за интеграция, който се провеждаше годишно между 2009 и 2014 година. Европейският фонд за миграцията е платформа, която дава възможност за диалог между гражданското общество и институциите на Европейския съюз по всички теми, свързани с миграцията, обежището и интеграцията на граждани на трети страни. Форумът събира поне веднъж годишно представители на Организацията на гражданското общество, на местните регионални органи самоуправление и разбира се представители на европейските институции. Форумата се оказа важна възможност за организациите на гражданското общество не само на местно и национално равнище, но и на европейско равнище да представят своята позиция, да подчертаят какви предизвикателства са изправени, какви са възможностите за постигане на подобрение на европейската политика в областта на миграцията. Основната цел на Европейският форум за миграцията е преди всичко да засили сътрудничеството и координацията между основните участници в управлението на миграция, което се извършва на няколко равнища. Какви са основните цели на форума? Както вече казах, Става дума за една платформа, която дава възможност за диалог и всъщност една от основните ни цели е да предоставяме информация за последните политически решения, но също така и да получаваме обратна връзка за изпълнението на, на европейските политики на местно и регионално равнище. И целта ни е по този начин да си, тези сведения да бъдат включени в европейският процес на законодателство. Също така, това е възможност да си запознаем с предизвикателства, които са изправени представите на гражданското общество по места. И също така ни дава възможност да да установим възможност за по-добра подкрепа на отделни организации, на социалните партньори и на градовете и общините, в които които трябва да се справят с миграцията. Европейският форум по миграцията се ползва подкрепата на секретариат. Става дума за служители на Европейският социален и економически комитет от секцията, занимаваща се с европейството, вътрешните работи и европейското гражданство. Освен това, форумът а, създаде и свое бюро и аз съм един от а, членовете в това бюро и бюрото, разбира се, гарантира демократичният елемент на организацията и структурата на форума. Бюрото на форума има за цел да организира работата на форума и определя дневният ред на заседанията. Бюрото е съставено от шестима членове. Един представител на Европейската комисия, Енгела Кристея, един представител на Европейски социален и економически комитет, който е тук сред нас, господин Пирволеско, на представители на гражданското общество. Аз самата представлявам евроградовете и колегата Адем Кумчо, който представлява Унити, новата конфедерация на предприемачи на предприятията в Европейския съюз. Фернандо Бяге е представител на Европейският култур... център за културни и научни изследвания. Той беше избран през марта тази година, както и самата аз. Както и госпожа Доминик Гесан, която също беше избрана по време на тази годишното издание на форума. Тя също представлява италянска организация. Важно е да подчертаем, че представителите на гражданското общество, членове на бюрото на форума, се избират за мандат от две години. И е важно също така да отбележим, че ние не представляваме интересите на съответните ни организации, а действаме в интерес на целия форум. Благодаря ви за времето, което ми отделихте. Давам думата на колегите. Благодаря ви. Разбира се, ще чуем първо всичките ни гости и, както вече казахме, давам думата на господин Кумчо от Уните, който ще ни даде своето виждане за 5 минути. That, uh, this... Благодаря ви. Това издание на форума бе по-специално, тъй като предстои да започнат работа новият парламент и комисията. Времената са трудни от гледна точка на миграцията. Като представител на организация на гражданското общество, отстояваща правата на мигрантите, мога да кажа, че тази годишното издание на форума бе много интересно. За първи път от създаването на форума на сам през 2009 година бяха изготвени 10 препоръки. Ще ги споделя с вас. Надявам се, че след това ще проведем и ползотворна дискусия по тях. Препоръките бяха представени на всички европейски институции. Това са препоръки на гражданското общество, за бъдещата стратегическа програма на Съюза за миграцията. Нека накратко ви разясня процеса, който доведе до изготвянето на тези препоръки. Дори и над слова, под който се проведе форумът, бе формулиран на базата на демократично допитване до членуващите организации на гражданското общество. Процесът на подбор и разработване на препоръките протече в рамките на пет семинара – всеки семинар проведе две срещи, като излизаше с по две препоръки на ден. Надслова на първия семинар бе ролята на местните органи при управлението на миграцията. Вторият бе посветен на бъдещето на европейската политика в тази област. Третият на ролята на гражданските общества при намирането на безопасни пътища за миграцията. Следващият бе посветен на засилването на сътрудничеството с трети страни при управлението на миграцията, а петият на овластяването на мигрантите в името на по-добри интеграционни политики. По време на тези пет семинара ясно установихме необходимост от намирането на нова парадигма в областта на европейската политика за миграцията. Обсъдихме и цената, която бихме платили за липсата на миграция и липсата на интеграция. На миграцията не бива да се гледа като на потенциален проблем, а като на потенциално решение за множество проблеми. Какви са десетени препоръки? Като цяло те почиват на идеята, че не трябва да действаме изолирано а трябва да разработим приобщаваща политика, както и да я прилагаме приобщаващо. Принципът на необходимостта от приобщаване беше в основата на работата на форума. Първият семинар ролята на местните органи при управлението на миграцията. Първата ни препоръка бе да се включи клауза за социално приобщаване, за финансирането по европейските фондове за миграцията. Трябва също така да се постави и условие за финансирането, а именно да се включват в процеса представители на местните общности. Тоест, в основата на политиката за миграцията трябва да се постави социалното приобщаване. Втората ни препоръка е да се установят форуми на местно равнище, в които да участват местни органи, НПО, организации, представляващи мигрантите, като целта е да се предоставят приобщаващи услуги, достъпни за всички, независимо от статута им. Крайната цел е да се създадат приобщаващи местни екосистеми. Отново, не бива да действаме всеки сам за себе си, а заедно и координирано. Третата препоръка е по втория семинар, именно бъдещето на политиката за законна миграция на Съюза. Препоръчваме да се установи структуриран процес за допитване до НПО, местните органи и мигрант, мигрантските общности. Препоръчваме също така да се приеме хоризонтална директива за хармонизиране на правилата за приемане като се гарантира право на равно третиране, право на свободно придвижване в рамките на Съюза и право на събиране на семействата. Отново в Европейския съюз мнозина и тук действат изолирано, а трябва да действаме всички заедно. Петата препоръка е от третия семинар за ролята на организациите на гражданското общество при намирането и насърчаването на сигурни пътища за мигрантите. Препоръчваме да се разработят програми за събиране на семействата в Европейския съюз и да се насърчава реализирането им. Следващата ни препоръка е да се хармонизират процесите на ниво държави членки за приемането и интегрирането на мигрантите, независимо от страните им на происход, като се обърне специално внимание на потребностите на уязвимите групи, както и на особено голямата необходимост от достъп до финансиране по новата МФР. По новата МФР трябва да има финансиране за организации на гражданското общество, организации на местна почва и за местните органи. Седмата препоръка е от четвърти семинар ролята на гражданското общество и други недържавни действащи лица при активизирането на сътрудничеството с трети страни. Препоръчваме да се засили сътрудничеството между гражданското общество и организациите на диаспорите, както и да се подпомогнат усилията за предоставяне на информация и стимули за реинтегрирането на мигрантите в страните на происход. Тук посланието ни е да се разработи и реализира политика за, но и с мигрантите. Осмата ни препоръка е да се насърчат регионалния диалог и регионалните платформи с цел очредяване на публично-частни партньорства за мобилност. Последната е от петия семинар Овластяване на мигрантите в името на по-добри миграционни политики. Препоръчваме да се работи по пилотни проекти на местно равнище, за да се зачитат правата на човека на всички и да се насърчи социалното сцепление. На последно място препоръчваме да се подпомагат местните организации, работещи с уязвими групи, за да може да се разработят действия и политики на местно, регионално, национално и европейско равнище с участието на повече заинтересовани страни. Благодаря ви, господин Кумчо. Малко надхвърлихте петте минути, но няма проблем. Мисля, че бе важно да чуем всички препоръки разработени на форума. Това е важно за бъдещите ни дебати. Последният ни гост, който ще се изкаже е господин Пирволеско от Европейския економически и социален комитет и вие имате близо 5 минути. Благодаря ви. Предпочитам да говоря на френски. Ако не разбирате френски, служете си слушалките, моля. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на комисията Либе, за мен е удоволствие да ви представя форума за миграцията. Както вече ви обясни колегата преди мен, започнахме работата си, а именно Костасите с гражданското общество през 2009 година. Тогава съвместно с Европейската комисия организирахме първият форум за миграцията през периода 2009 и 2014 година и през 2014 година пред... още преди началото на кризата с миграцията започнахме и този форум. Целта беше да имаме по-добро сътрудничество с гражданското общество, с различните организации, които работят по темата. По отношение на техническите аспекти, разгледахме и приехме редица становища още от 80-те години насам в е, економически и социален комитет. Но за нас беше важно не само да организираме публични изслушвания с участието на европейските мрежи, но да организираме и един по-цялостен европейски дебат. Затова през 2008 година Забор предложихме на Европейската комисия още през 2009 година да организираме една такава среща. И това беше чудесна възможност да чуем реакцията на гражданското общество, както на европейско, така и национално равнище. И всяка година обсъждахме много важни теми. И винаги излизахме с предложения към Европейската комисия. И винаги имахме по-цялостна визия за миграцията но установихме, както ние така и че както при нас в Комисийския съюз, така и при вас в Европейския парламент, популистите печелят се повече и повече. Ето защо решихме, че е много важно да чуем мнението на гражданското общество и становището на форума. До година ще организираме форума през месец юли и се надявам, че Европейския парламент и Комисията Либе ще вземат много активно участие, защото миналата година форумът се извинете, тази година форумата се проведе по време на изборите, подготовката на новата комисия и сътрудничеството ни не беше чак толкова на ниво. Но се надявам, че на следващото издание ще може да представим една по-цялостна визия по отношение на миграцията. В момента дори и в економически и социален комитет забелязваме доста враждебни реакции срещу миграцията. А знаем, всички знаем, че миграцията е прекрасен ресурс за Европа. Трябва да си дадем сметка, че миграцията по никакъв начин не се противопоставя на европейската визия и се надяваме, че и новата Европейска комисия ще работи заедно с нас за да организираме по възможно най-успешен начин следващият форум. Все още не знаем какъв ще бъде темата за следващият форум през месец декември ще организираме среща с представители на гражданското общество в рамките на бюрото, за да имаме по-цялостна представа. Имаме някои предложения, разбира се, вече, но заедно ще определим темите за до година. Също така ще променим и партньорите си в Европейската комисия. В момента сме в преходен период, но се надяваме, че форумът ще бъде много добре организиран и затова предлагаме той да се проведе през юни, а не през април, както обикновено, тъй като от 2015 година насам форумът се провеждаше през месец април. Според мен тази Форма на организацията има огромен потенциал за европейските институции и се надявам, че дебатът ще обогати визията ни. Благодаря ви. Thank you very much and thanks once again to all our speakers. Благодаря. Благодаря още веднъж на всички наши гости днес. Мисля, че Европейският форум за миграцията е много важен за нашата работа. Още повече като се имат предвид всички останали разисквания, които водим, включително и тази сутрешните разисквания. Много често по тези теми се водят много разгорещени дискусии сред обществеността. Понякога забравяме, че миграцията е явление, на което винаги сме били свидетели както на миграция към Европейския съюз, така и на миграция от Европейския съюз към други държави. Реалното предизвикателство не е броят на мигрантите, а въпросът за това как да управляваме миграцията. Изтъкнахте, че ако искаме да я управляваме добре, ще трябва да се включат всички действащи лица на местно и на регионално равнище, НПО, европейските граждани и самите мигранти. Ще трябва също така да гарантираме и добра интеграция на тези, които остават на наша територия, за да могат всички да се възползват от престоя им. Аз съм от Германия. Ако човек там отвори стар телефонен указател, то ще види, ще си каже, о, това е името на моя съсед, но вероятно зад това име стои човек, който е дошъл в Германия преди десетилетия. Мисля, че се нуждаем от местните общности, тъй като те знаят какви са предизвикателствата, но знаят и какви са решенията. Благодаря ви още веднъж за изложенията ви поглеждам към колегите в залата. Да видим дали не само с удоволствие сте изслушали констатациите от дискусиите по време на Европейския форум за миграция, но и искате да зададете въпроси. Ако никой не иска да зададе въпрос, нека се включа аз. Провели сте не само семинари по време на форума, между семинарите е имало и дискусии. Комисията пък е, изготвя нов европейски пакт за миграцията, като целта е по-добре да се управлява миграцията към Европейския съюз, както и да се намерят повече възможности за законна миграция например с цел трудова заетост. Може би не много хора са добре запознати с действащата нормативна уредба. Разговаряли ли сте с представители на предходната комисия? Възнамерявате ли да се срещнете с представители на новата комисия и да излезете към тях с препоръки. Но преди да ви дам думата, нека видим дали сред нас има представител на комисията, който иска да каже няколко думи за форума. Може би бихте искали да се изкажете преди да дам думата на нашите гости. Не, поне за сега не, може би. И представителят на комисията по-скоро би искал да и слуша препоръките ви за бъдещата работа на комисията. Госпожа Николети. Бюрото на форума е и работата му са много добра отправна точка за размяна на мнения. Ние сме форум, представляващ гражданското общество. Мисля, че препоръките, съдържащи се в доклада ни, може да се използват за установяването на диалог с новата комисия може да се използват и като основа за обсъждането на елементите, които ще бъдат включени в бъдещия пакт за миграцията. Има някои моменти в тези препоръки, които биха били доста уместни. Представителите на гражданското общество изтъкват необходимостта от хармонизация. Най-вече от това и най-вече от това да не се работи изолирано, по-отделно един от друг. По-скоро трябва да се приложи цялостен подход към управлението на миграцията, като се гарантират ефикасна координация и взаимодействие между регионалните органи, социалните партньори, НПО и не на последно място гражданите. Гражданите все по-категорично настояват за това темата за интеграцията да се обсъди в по-широкия контекст на социалното приобщаване и социалното сближаване. Благодаря ви. Наистина, комисията подкрепя и се организира форума. Обръщам се още веднъж към представителя на комисията. Много ясен бе отговорът на нашия гост, но би ли могла комисията да потвърди, че възнамерява и в новия си състав да си сътрудничи с форума? Възнамерява ли да обсъждам Водят ли се вече е, дискусии за това, което комисията би искала да се обсъди на следващия форум? Добър ден, работя в отдел интеграция на ГД вътрешни работи. Благодаря ви за организирането на днешната дискусия. Както казаха вашите гости, Европейският економически и социален комитет, гражданското общество и комисията са поели ангажимент за организирането на тази ежегодна проява. Много е важна тя според нас. Вече от години организираме този форум, в който участват стотици организации. Аз бях член на екипа, който организира петия пореден форум. Радвам се, че участвах в този процес. Много положителна бе обратната връзка от участвалите организации. Те бяха много доволни от възможността за дискусия с комисията. Комисията и останалите заинтересовани страни участваха в много широки разисквания по редица сложни теми. Ще продължаваме и в бъдеще да организираме това събитие. Това е и в съзвучие с приоритетите, обявени от новоизбраната председателка на комисията, госпожа Фан дер Лайен и от ресорния комисар за миграцията. Основните им приоритети са интеграцията и по-доброто управление на миграцията. Комисията гледа на форума като на постоянен процес – Водят се дискусии по различни теми. По време на четвъртия форум, например, поставихме акцента върху интегрирането на мигрантите на пазара на труда. Вземаме предвид и обратната връзка в рамките на форума при работата си по програмата за интеграцията. Вземаме предвид тази обратна връзка и когато планираме бъдещите си действия. Вече бе упоменато, че предстои организирането на шестия форум. Води се допитване до представителите на гражданското общество, за да се определят темите, които ще бъдат обсъдени на него. Предложените теми се основават и на дискусиите, проведени по време на петия форум – Допитахме се още тогава до участниците, за да си създадем представа за това какво би било добре да се обсъди. И на базата на тези си разговори с тях предлагаме да се обсъди социалното измерение и социалното приобщаване в частност. Опоменаваме също така през заселването, както и безопасните и законни пътища. Благодаря ви. Сега Давам думата на колега в залата. Euh, Благодаря ви, извинете, но съм новопристигнал депутат. Участвах на няколко заседания днес вече и за съжаление закъснях, но много се радвам да чуя, че ще се отделя място на гражданското общество и на местните регионални власти. Аз лично бях кмет на град в Северна Франция на 30 км от Кале в продължение на 18 години и през 2015 2015 година в рамките на няколко месеца постигнаха голям брой беженци, тъй като държавата в никакъв начин оказваше никаква помощ трях, трябваше да намеря някакво решение. Построихме лагер за приемната си хора при достойни условия, става, при, заедно с лекари без граници. Приехме 1500 мигранти, а моят град е с 23 000 жители, за, за да имат някаква представа за мащаба. Така че да, местните власти често са изправени под огромно предизвикателство, когато трябва да бъдат прияти тези хора, тъй като а, кметът е първият, който трябва да се вземе с този въпрос. Бях в Самоса преди 2-3 седмици и мога да ви кажа, че кметът там е напълно претоварен. Той е на първа линия между новопристигащите мигранти и местното население. Така че трябва действително да се обърне особено важно е, внимание на местните и регионални власти. Когато в даден момент държавата по най-добра причина не е достатъчно е, присъстваща, трябва да се намерят други решения. Лагерът за мигранти, който изградих, струваше 4 милиона евро. Част от тях взех от бюджета на града, Лекари без граници също финансира участие. Това не е нормално, защото не би трябвало тези средства да има е в бюджета на общините. Нямаш никакво европейско финансиране на това поне тогава на този етап. Госпожо председател, казахте, че в интеграцията трябва да вземе участие и държавата, и общността, и обществото под формата на, гаж... на организации. Аз организирах една асоциация на приемащите градове и общини. 40 участници сме, които има големи градове и малки е, села, като целта е да насърчаваме богатството, което носи срещата с тези хора, които пристигат при нас. Според мен е много важно да го направим. И още нещо за да ни помогнете на нас, на местните и регионални власти, е много важно да се внимава какъв език се използва. Или можем да създадем страх или възможност за приемната си хора. Така че, когато говорите за потоци, за цунами от мигранти, това плаши хората. Но когато кажете, ще трябва да приемем 100, 200 500 хиляди, 1 милион души, при положение, че ние сме 500 милиона, не е чак толкова трудно, можем да го направим, така че ви благодаря за този форум не можах да съм участие на петия форум, но ще дойда на шестия, надявам се. След 15 дни ще бъде организиран Международният форум на мигрантите и за него помолих да има място специално отделено за местните регионални органи на самоуправлението. И аз лично много ще внимавам на всеки един етап да се взема предвид присъствието и важното значение на местните регионални власти. Благодаря ви, че ги приобщихте. Благодаря ви. Може би това не беше точно въпрос, но със сигурност добро допълнение към темата на форума. Съгласна съм. Много е важна ролята на местните общности. Без тях, без НПО, нашият проблем през 2015 година щеше да е много по-голям, а и през следващите години – Местните общности са важни, но ние трябва и да ги подкрепяме бюджетно, чрез финансиране. Разбира се, парите не са всичко. Необходимо е да се помага и като лесняваме процедурите, не само по настаняването, а и по интеграцията на тези хора. Трябва много да се работи на всички нива. Не знам дали искате да добавите нещо или просто да се съгласите, че точно за това се говори във форума. Чудесно! Очакваме тогава бъдещия форум и сигурно ще ви поканим отново или ще поканим други представители – за да видим как ще се промени положението. Може би ще имаме нови идеи. Благодаря ви за участието тази година. Да се надяваме, че можем да подобрим положението във всички наши общности. Благодаря. Уважаеми колеги, следващата точка в нашия дневен ред ще започне в 15.45. Следователно, Имате време за едно кафе, за кратка пауза, може би и отвън, но не забравяйте, с това не приключва днешното ни заседание. Продължаваме в 15.45 със следващата точка. Благодаря. Mm-hmm. Allora, colleghi, cari колеги, buon pomeriggio. Уважаеми колеги, добър ден! Днес по тази точка от дневния ред замествам председателя Лопес Агилар. Имам удоволствието да ви представя тази точка от дневния ред, точка 9. Става дума за съобщение на комисията за правилата за защита на данните като катализатор на доверието в Европейския съюз и извън него, преглед на постигнатите резултати. Това съобщение е част от процеса на оценка на общия регламент за защита на данните. Член 97 от този регламент предвижда комисията да направи първа оценка на регламента до месец май 2020 година и да представи доклада по оценката на парламента и на съвета. Днес сред нас са господин Оливиер Микол и господин Бруно Дженкарели от Генерална дирекция Правосъдие. Добре дошли на заседанието на комисията ни, които ще ни представят съобщението, както и настоящото състояние по оценката на регламента. Думата има първо господин Микол който ще ни въведе в темата. Благодаря ви, господин Микол. Имате думата. Thank you very much. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за възможността да разговарям с вас за оценката по член 7 от ОРЗД или Общият регламент за защита на данните. Това е процедура свързана с стрикното наблюдение по регламента, нещо, което комисията въведе преди и след. Идеята беше да се направи анализ на положението в държавите членки и да се излезе с официална оценка – Официалната оценка ще бъде оповестена през май 2020 година. Но нашето съобщение показва колко е важно за комисията изпълнението на ОРЗД. Ние сме стъпили върху редовните диалози с националните власти, с заинтересованите групи и в контекста на групата по общия регламент, която обединява многостранно различни заинтересовани групи. Освен това, ние работим с органите по защита на данните в държавите членки – проведохме и проучване на Евробарометър, за да проверим доколко гражданите са осведомени за регламента. По изпълнението на регламента има само една държава членка, която все още не е приела национален закон. От друга страна, регламента обхваща и страните от ЕФТА – след сключено споразумение за това. Виждаме, че новата система за управление, въведена от регламента, вече дава своите резултати. Разбира се, за това е необходимо време, но органите по защита на данните работят много сериозно и се опитват да се възползват по най-добрия начин от новите правомощия. Искаме обслужване на едно гише. Разбира се, основните решения на органите по защита на данните обхващат разследванията от страна на органите по защита на данните. Също така трябва да отчета, че гражданите в по-голяма степен упражняват правата си съгласно регламента. Все повече и повече граждани, например, искат достъп до своите данни – Има и неправителствени организации, потребителски организации, които също организират колективни действия срещу големите интернетни компании. Работата продължава. Сигурно ще виждаме все повече и повече такива действия срещу голямата четворка. Като регламентът улеснява в това отношение гражданското общество. От страна на бизнеса мога да кажа, че преди да влезе в сила регламента имаше доста безпокойства, но те се оказаха неоправдани – Самите дружества сега насърчават изпълнението на регламента. Освен това, знаем, че малките и средни предприятия все още имат някои трудности, за това ще е много важно да ги подкрепим в изпълнението. Ето защо ние сме разработили най-различни осведомителни материали, кампании, като на първо място те трябва да се обръщат към органите за защита на данните. Има най-различни инструменти, има етичен кодекс, който също може да бъде много полезен. Има и стандартни договорни клаузи, за тях ще говори Бруно. Ние трябва да се възползваме от всичко това. При оценката трябва да се отбележи, че защитата на данните е неразделна част от все повече политики и в здравеопазването, например, там има поверителни медицински данни в транспорта, в научните изследвания, в енергетиката с интелигентните измервателни уреди. Важно е принципът, нормите на регламента да са интегрирани във всички политики както трябва. Така че, пак казвам, ние очакваме оценката през 2020 година. Междувременно целта не е да се преработи регламента, освен ако за това няма много съществени причини. Сега не е подходящия момент за промяна на нормите. Трябва да бъдем по-последователни в изпълнението. И това и ще направим, като разчитаме и на участието на съвета, може би в началото на едната година ще получим информация от националните органи по защита на данните и заинтересованите групи. Очакваме и позицията на парламента. Всичко това ще бъде включено в оценката. Сега се обръщам към Бруно. който ще говори по много важната тема за това как изнасяме своя модел към трети страни. Оливия, е... е благодаря ви. Благодаря, господин Микол. Давам думата на господин Дженкарели. So I will try to uh, briefly uh... Накратко по международното измерение. Какво научихме в международен план през първата година и половина от изпълнението на регламента? И доколко това е важно за бъдещата оценка – Ние усещаме вятъра на промяната и при защитата на данните. Някои тук сигурно си спомнят, че в началото много често ни се казваше, а това са някакви европейски тревоги, правото на неприкосновеност на личния живот но сега най-различни страни по света си дадоха сметка, че през цифровата епоха сме изправени пред сходни предизвикателства и възможности. Разбира се и различните скандали, свързани с оповестяването на Дани, също помогнаха – но сега вече защитата на данните се вижда като лично право, като демократичен императив, защото злоупотребата с данни засяга и избирателния процес, начина на работа на демокрациите. Неприкосновеността на личния живот е важна и економически. Това разбиране вече се споделя по целия свят – и също така се разбират и новите възможности, свързани с защитата на данните. Все повече страни по света всъщност приемат законодателство, което е много сходно на нашето. Идеята е да може данните да се обменят по-лесно за целите на търговията и сътрудничеството. Ние сме работили с множество международни партньори, именно с цел конвергенция. Водили сме се от няколко основни принципа да има общи основни норми, система за управление, независим орган за защита на данните. Освен това, в съобщението си от 2017 година ние вече бяхме заявили своите позиции. Междувременно свършихме и още работа разгледахме и възможността да работим с определени трети страни, с които имаме по-голяма конвергенция. И тук вече има резултати за свързани с включването на такива споразумения. Имаме такова споразумение с Япония, например, от миналата година. Има и изходни такива споразумения, например с Северна Корея, а Южна Корея, извинете, надяваме се да приключим работата съвсем скоро. Има много интересни развития в Индия, в Тайван, големи части от Азия, както и южното и източно съседство, а и Африка. Знаете, че Африка преживява свой цифров бум в момента. Идеята е да може да се улеснят потоците данни. Това наистина е положение, при което всички печелят. Но не може да се каже, че има някакви универсални решения за всички. Водим се от спецификата. Важно е да се разгърне пълния потенциал – и разбира се, ние работим и по други инструменти по АДЕКО, стандартните клаузи, които се използват в бизнес договорите в наши дни. Механизми за прехвърляне на данни и така нататък. Ние, разбира се, ще се отнесе много внимателно и към висящите дела – и решенията, които очакваме от Съда на Европейския съюз през едните месеци, необходимо е да имаме пояснения по това, кой стандарт точно да се прилага при прехвърлянията на данни. Друга важна част от нашата работа е свързана с взаимодействието на различните инструменти за защита на данните. Ние в Европейския съюз искаме високо ниво на защита но същевременно трябва да има и възможности за прехвърляне на данни. Затова искаме да се борим с цифровия протекционизъм. не смятаме, че фалшивия происход на данните, например, има каквото и да било общо с защитата на данните. Затова ние редовно включваме и клаузата за защита на данните в своите търговски споразумения – Имаме локализация на данните и същевременно се съобразяваме с регионалната автономност на нашите партньори. Правата на човека не подлежат на преговори в търговските споразумения, така че ние отчитаме суверенитета на всяка страна, но също така е важно да включваме мерки, които гарантират защитата на данните. Позицията на комисията в това отношение е важна. И тя показва, че различните инструменти могат да бъдат взаимно допълняеми. След Тази година и половина можем също така да кажем, че може наистина да се говори за конвергенцията. Тя е реалност и ние приветстваме този факт. Всъщност, вече не говорим за конфликтни подходи. При защитата на данните има все по-голямо сближаване и това е от полза и за нас, и за международните партньори. Това, което липсва е сътрудничество между правоохранителните органи. В наши дни най-драстичните злоупотреби с данни засягат понякога милиони граждани едновременно, но те са в различни юрисдикции. Ще дам пример с Кембридж Аналитика. Много е глупаво в този случай нашите органи за защита на данните да не сътрудничат с други органи, които правят разследване на точно същите факти. Има системи за сътрудничество, например в областта конкуренция или антитръстови политики. Колегата говори много добре за това, че в Европейския съюз трябва да има ефективно правоприлагане. но разбира се, при толкова сериозни нарушения трябва да има и много по-активно сътрудничество. Ето защо ние вече имаме нов член не от договора, а от регламента, член 50, който позволява да се разработва такива сътрудничества и можем да ги очакваме през следващите месеци. И последната ми точка е свързана с международното измерение на оценката на комисията. То е свързано с един важен елемент. Решенията, приети по директивата от 95 1995 година, която предшестваше регламента за защита на данните. Ние приехме междувременно 11 решения по адекватността с най-различни страни Канада, Аржентина, Нова Зеландия. Това са само някои от примерите. Като разбира се, едно такова решение се взема в даден момент от времето, когато се решава в този момент как дадена трета страна се справя. Швейцария беше един такъв пример, Канада – и след това отново се проверява дали нашият извод все още въжи. Трябва да знаем първо какво се е случило след приемане на решението за адекватност, дали има съдебна практика, дали има изпълнение, как системата е работила на практика – защото нас ни интересува не само документираното на хартия, практиката. Има ли актуализация? На второ място. The case law of the Court of Justice, and in particular the Schrems uh, uh, judgment, which is that when we adopt an... Когато приемаме решение за адекватност, би трябвало да се следва целият цикъл на данните, а не само да се разглежда защитата на данните при обработка на тези данни от страна на частни компании. Прави се анализ и когато обществените органи имат достъп до тези данни, например с цел правоприлагане. Това също трябва да да ни занимава. Виждате колко е сложна нашата задача. Работим с 11 страни и територии. Те са много важни. Имаме решението за адекватност между Европейския съюз и Япония. Това искаме да докладваме и пред Европейския парламент in the words of the Court of Justice, means an essential equivalent level of protection. No. And if this is not... Когато няма адекватно ниво на защита, се предлагат мерки за отстраняване на нередностите. Възможно е и решението за адекватност да бъде оттеглено – тогава се прилага процедурата за вземане на решения съгласно регламента, процедурите на комитологията и разбира се контрола на Европейския парламент. Ето както виждате, аз и моите колеги имаме много работа за вършене, но сме готови да ви дадем колкото искате информация – Благодаря и на вас, господин Дженкарели, за представянето ви. Пристъпваме към разискванията, към въпроси на колегите. Колегата Мориц поиска думата. Заповядайте. Благодаря ви, благодаря на Европейската комисия за присъствието днес сред нас и за това, че са готови да отговорят на въпросите. Ние имам един въпрос към вас. Доклада на комисията се казва, че са започнали двустранни диалози с националните органи по различни теми и сред тях е, реалната независимост на органите за защита на личните данни, включително и чрез е, адекватно обезпечаване с финансови и човешки ресурси. Адекватните ресурси действително са много важни, ако органите за личните данни не разполагат с научни ресурси, има опасност да се върнат към обичайните си практики, с които бяхме запознати от директивите преди приемането на общия регламент. Редица органи и частни субекти пренебреваха разпоредбите, тъй като процедурите за контрол бяха много бавни и понякога други изобщо не съществуваха. Доклада на Европейския орган на лични данни от февруари тази година показва, че много от националните органи трябва да получат значително повече средства, за да могат да гарантират, че общият регламент действително ще се превърне в истински успех, а няма да остане само думи на хартия. Така например, в Италия имат нужда от 30% на повече бюджет, в Польша 53%, а в Румъния бюджетът в следва се увеличи с 97%. В общия регламент ясно се разпорежда, че всички държави членки трябва да гарантират адекватното обезпечаване с ресурси на националните органи за защита на личните данни, за да могат те да изпълняват мандата си. Защо при това положение Европейската комисия продължава да смята, че диалогът с тези държави членки е достатъчен? В кой момент възнамерява Европейската комисия да започне процедури за неизпълнение на задълженията, чисто и просто като те е, отказват да предоставят нужните средства на националните органи. И ако това не се случи преди преразглеждането през 2020 година, дали Европейската комисия ще предложи пълно преразглеждане на реалните финансови, материални нужди на населените органи, както нужди по на човешките ресурси, за да стане ясно какво трябва да се предприеме. Благодаря ви. Thank you for your question. Indeed, I mean, as we have, uh, you will have noted that we have... Може би сте забелязали, че в Европейската комисия Почетахме колко са важни ресурсите за националните органи и в трите съобщения, които публикувахме по общият регламент, включително и в навечерието преди влизането в сила на регламента, комисар Юров изпрати писмо до всички държави членки с такова съдържание. В много случаи много повече ресурси бяха заделени за националните органи за защита на личните данни, но разбира се, тези органи винаги ще настояват, че имат нужда от повече средства, но трябва да сме честни и да кажем, че имаш увеличаване на средствата им в много случаи, не навсякъде, разбира се. По-притеснително е дисбаланса между държавите членки. Споменахте Италия. Последните данни, с които разполагаме, е за 170 служители. Това е съизмеримо с размера на службата във Франция а в други държави, ако сравните с БВП на страната и с населението. Има други държави, които има сравнително по-малко случители. Трудно е да се направи пряко сравнение, тъй като някои от националните органи личните данни имат прекалено широк мандат, т.е. който да се, се далеч надхвърля мандата им съгласно общият регламент. В някои държави има специфични обстоятелства, като Ирландия, например, където седалището на много от големите гиганти в интернет, в Нидерландия и в Люксембург също има голям брой предприятия, така че у нези, които се оплакват, не са задължително органите, които са изправени пред най-големи проблеми. Но всичко това го обсъждаме в рамките рамките на двустранните ни си контакти и ще продължаваме да го подчертаваме в съобщенията, които публикуваме. Също така изпратихме и въпросници до националните компетентни органи с иска за да ги попитаме какви са техните оценка, каква е тяхната оценка за нуждите им за ресурси и това продължава да е сред водещите ни приоритети, т.е. да се гарантира независимостта и адекватните ресурси на националните органи за данни. Colli, non so se ci sono благодаря, господин Микол. Искат ли и други колеги да зададат въпрос? Тогава съвсем набързо аз да задам няколко, два въпроса. Ще е свързан въпросът ми с въпроса на колегата и вашия отговор. Говорихте за продължаването на работата на, по прегледа. Предстои да се направи преглед на изпълнението. Говорихте за повече съгласуваност. В началото казахте, че една държава не е приела необходимия конкретен закон. Казахте, че в други държави са прияти различни уредби. Какво може да се направи в добавка към ресурсите, които трябва да се заделят? Какво могат да направят държавите членки? Какво може да направи Комисията и Европейският съюз, за да има повече съгласуваност при транспонирането на регламента в държавите членки? Имам и въпрос към господин Дженкарели, но нека първо дам възможност на вас да отговорите на въпроса ми. Thank you, thank you много ви благодаря за въпроса. Да, очевидно стана и от доклада, който публикувахме, и от съобщението, което публикувахме през месец март, както и от многостранната група за размисъл, като им представители на промишлеността и на гражданското общество, че е много важно да има последователност при прилагане на разпоредбите на регламента. И тук трябва да се направи разлика в различните ситуации. В някои области регламента оставя известно поле за действие на държавите членки. Много прост пример за това, например, е възрастта, за, в която се изисква съгласие за използване на цифрови услуги. И държавите членки се възползват от тази гъвка, в която им се предоставя предоставил това поле за действие и за бъдеще най-вероятно ще преразгледаме регламента след няколко години. Може би това ще бъде един от елементите на гъвкавост, който може би ще преразгледаме, но това беше част от, това беше от преговорите и знаете как потекоха тези преговори много добре. Така че да, в отношение мисля, че може спокойно да настояваме за намаляване на разпокъсаността, която обаче е пряко свързана с самото естество на общият регламент. От друга страна обаче има и отклонения от разпоредбите на регламента, които са недопустими според съгласно законодателството и които надхвърлят това поле за действие. И това, което правим в момента е се опитваме да изясним с държавите членки не само как са общите разпоредби на регламента, но и какво е отрасловото законодателство, пряко свързано с общата рамка за защита на личните данни. И от тази гледна точка нееднократно сме получавали сигнали и преди приемане на закони и след приемането, трябваше всъщност да припомня на членки, че в дадени области нямат поле за действие. Това е на законодателно равнище, но следващото равнище е прилагането на практика на това законодателство и тук става тук идва ролята на националните органи за личните данни и тук получаваме оплаквания от МСП в една федерална държава, например, те се оплакваха, че има няколко ам, регионални огнистични данни, че когато се обърнат към тях, получават различни съвети, което а, води до голяма правна несигурност за тези стопански субекти. Така че за нас е важно да изискаме по-ясни ръководни насоки от е, органите за защита на личните данни не на национално, а на европейско равнище. Тоест, трябва да има ясно съгласие между националните органи за това как трябва да се разглежда определен въпрос. Има вече 24 такива на ръководни насоки на европейско равнище, но има нужда от повече от тях. И както вече споменах, кодекса за поведение, в момента в който той беше да изготвен на европейско равнище за даден отрасъл, да вземем за пример транспорта, то този кодекс за поведение би следвало да бъде валидиран от националните органи и да стане ясно, че в областта на транспорта, в този отрасъл, това е решението и по този начин ще прилагаме общият регламент за личните данни в този отрасъл и това ще бъде много полезно, в частност за МСП. Това са някои от идеите ни, за да гарантираме по-голяма последователност при прилагането. Благодаря ви, господин Микол. Въпрос към господин Дженкарели, който говори за международното измерение. Въпросът ми е средният. Става дума за тема, която е много важна за мен като италианка. Темата за взаимодействието. Важна е тази тема на базата на опита в моята страна. В моята страна винаги е било много важно взаимодействието между отделните органи. Говорихте за взаимодействието между органите за защита на данните. Но доколкото разбрах от изказването ви, има още какво да се направи за подобряването на това сътрудничество. А то е изключително важно в много отрасли. Вие цитирахте електронната търговия, например. Това е един нов отрасъл, който обаче все повече се развива и все повече засяга нашите граждани. Защитата на данните в този отрасъл е отрешаващо значение. Отрешаващо значение е поради това и взаимодействието взаимодействието между органите за защита на данните. Какво можем да направим, за да дадем стимул за подобряването, за доразвиването на сътрудничеството между органите за защита на данните в международен план? Благодаря, госпожо председател, за този въпрос. За нас това действително е сред най-важните въпроси. И той в голяма степен е свързан с нуждата да превърнем разпоредбите с лични данни в практика. Това е обратната страна на медала. Трябва да гарантираме, че това, за което говорим на законодателно равнище, ефикасно се прилага на практика. Както в Европа, така и извън Европа. Първо трябва да работим за по-голяма съгласуваност между регулаторните рамки. По-лесно ще бъде да имаме общи правила. Това ще улесни не само обменът на данни, но ще подобри и изграждането на доверие, например, срещу правоприлагащите органи в тази област. Знаете много добре, че ако прокурори от различни държави членки трябва да общуват помежду си. Ако споделят една, едни същи правила, това ще улесни комуникацията между тях и ще улесни напредъкът по общите разследвания. Също е положението и в този случай. И смятам, че тази по-добра съгласуваност, нуждата си по-добра съгласуваност на е много важен е, елемент. Смятам също така, че трябва да се подобри и осведомеността. Изправени съм пред големи предизвикателства, както националните органи за защита данни, така и съответните им събеседници от трети страни и всички трябва да си да сметка, че трябва да обединят усилите си и да работят заедно. Също така, е много важно да го уточним, е фактът, че в някои региони по света, като в Латинска Америка, например, започват да се организират на регионално равнище. И това, разбира се, е нещо, с което сме свикнали много добре да работим. И ние разполагаме с нашата европейска мрежа в рамките на съвета на органите за защита на личните данни. И тук обмисляме възможността за улесняване на сътрудничеството между регионалните мрежи и от мрежите на ноксичните данни в Латинска Америка, например. Какво конкретно можем да направим? Регламент за личните данни дава правомощия на Европейската комисия да договаря международни споразумения които да се сключават върху засилено сътрудничество. И ние поискахме от съвета на огните за защитите лични данни, кои са приоритетните за тях държави, за да можем ние да изготвим мандат и да предложим този мандат на съвета, за да можем да започнем преговори. Но това е по-скоро в средносрочен дългосрочен план. А какво правим в момента? В един проект, който се нарича Академия за защита на личните данни. Малко подвигателно име, но доста добро описва начинанието. Целта е да обединим органите за защита на личните данни от цяла Европа и да дадем възможност на европейските органи, защитни дами на нашите органи, да обменят най-добри практики, информация и опит, да разработят съвместни инструменти за тълкуване на законодателството, тъй като законодателството като цяло е доста склонно. А, сходно, извинете. И това може би ви звучи съвсем естествено. Хората трябва да общуват помежду си и да обменят най-добър опит. Но на практика в ежедневието е, е много важно да знаете на кого да се обадите и кой може да ви даде полезна информация. Това е от съществено значение. Зачестяват а, въпросите, идващи от а, трети страни, като от Бразилия, например. Органи, държави, в които в момента създават своите органи защото нещите данни и искат да почерпят нашият опит. Така че това е важен аспект на тази академия за защита на личните данни. Но това сътрудничество не е нужно да бъде само на двустранно равнище. Тоест, е, трябва да обменяме не само недобри практики с трети страни извън Европейския съюз, но да дадем възможност и на нашите национални органи да обменят опит помежду си. Това е нещо съвсем конкретно, което можем почти незабавно да приложим на практика. Разполагаме с нужните средства. Проектът вече е, е започнат и ще бъде оперативен до няколко месеца. Надявам се да успя да отговоря на въпроса ви. Благодаря ви, благодаря на господин Микол и на господин Дженкарели за това, че ни представиха съобщението на комисията за процеса на оценка на общия регламент за защита на данните. Благодаря най-вече за много обстойните отговори, които дадохте на въпросите ни. Благодаря ви още веднъж, че се отзовахте на поканата ни. Благодаря ви за обстойната и полезна информация, която ни дадохте. Наистина ви благодаря. Ще преустановим работа за няколко минути, тъй като по следващата точка от дневния ред ще председателства колегата Лопес Агилар. Благодаря на всички колеги за участието. Thank you. Thank you for remaining faithful <laughs> to the work in progress of the. Uh, благодаря ви, благодаря ви, че толкова лоялно чакахте края на заседанието, че сте тук за последната точка от дневния ред. Последна точка от дневния ред от 16.30 до 18.30 часа днес ще се занимаем с последващите действия на съвета във връзка с обоснованото предложение на парламент съгласно член 7 по отношение на положението с принципите на правата държава в Унгария. Днес ще имаме възможността да чуем от а, финландското председателство, което представлява днес а, а, съвета, представена от постоянният представител на Финландия към Европейския съюз. Какво е положението, какви са последните си подкрепи от съвета по отношение на правата държава в Унгария. Знаете, че Европейския парламент иска неговият глас да бъде чут в рамките на тази процедура. Разбираме, че няма правни възражения. Може би някой твърди, че няма и правно задължение, но няма и правно възражение, възражение на правно основание да се, не се чуе гласът на парламента в рамките на текущата дискусия по процедура, по която Европейския парламент първи предприе инициативата. Ето защо ви предлагам най-напред да чуем какво е текущото положение от представителята на Европейският, на финландското председателство Мария Рислаки, Предлагам ви да ни направите своето изложение за не повече от 10 минути, за да дадем възможност после на колегите, които искат да ви зададат въпроси и да имат възможност да го направите, имате думата. Много ви благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията Либе, дами и господа, скъпи приятели! Най-напред бих искала да благодаря на председателят на вашата комисия, господин Лопес Агила, както и на госпожа Делбос Крофилд, докладчикът на Европейският парламент по предложението на Европейския парламент за, за Унгария, за тази покана да участие в днешното заседание и да ви съобщя текущото положение с производството по член 7 по отношение на Унгария. Както знаете, върховенството на закона е сред основните приоритети на финландското председателство. И аз съм убедена, че то е приоритет за Европейски съюз като цяло. Зачитането на основните ценности е от ключово значение, ако Европейския съюз иска да бъде ефикасен, надежден и да бъде уважаван. Производството по член 7 е един от инструментите, с които разполагаме. По време на нашето председателство се опитахме да напреднем по дебата как трябва да се напредне по набор с инструменти като цяло, включително и по отношение на правовата държава. Мисля, че всички сме съгласни, че положителните и превентивни инструменти трябва да се привилегироват всеки път, когато има такава възможност. Едновременно с това, дами и господа, постигнахме напредък по процедурата по член 7, както сметнахме за нужно и уместно, предвид гледната точка на большинството от държавите членки представени в съвета. В случая с Унгария конкретно организирахме първо изслушване, което се състоя на съвета по общи въпроси през месец септември. Измина почти цяла година, откакто получихме обоснованото предложение на Европейския парламент и решихме, че е крайно време да се проведе първото изслушване. Това първо изслушване беше от общо естество и обхващаше всички теми, включени в предложението на Европейския парламент. То даде възможност също така на Унгария да се чуе гласа ти. И това, разбира се, беше от съществено значение. Както се разпорежда в стандартните разпоредби, прияти на съвета през юли. В в началото на първото изслушване финансово председателство накратко осведоми е, съвета за предложението на Европейският парламент и гледна точка на Европейския парламент. За да подготви този кратък брифинг, министърът по европейските въпроси на Финландия се срещна с председателят на комисия Либе и представители на предстоящите две председателства, именно Харватия и Германия. След този кратък брифинг от страна на съвета, Унгария имаше възможността да представи своята позиция по доклада на Европейския парламент като цяло. Правото на държавата членка да бъде изслушана от страна на съвета е ключова част от процедурата, разписана в член 7, параграф 1 на договора за Европейския съюз, функцията на Европейския съюз. Освен това, съгласно техническите уточнения, прияти от съвета през месец, през лятото се предвижда държавата членка да има колкото иска време на разположение, за да представи своята гледна точка по време на първото изслушване. В Накрая на изслушването другите държави членки имаха възможност да зададат въпроси на Унгария. И бяха повдигнати в частност следните въпроси. Академичната свобода, свободата на медиите, корупцията, свободата на изказ и свободата на изразяване и независимостта на съдебната система. Много се радвам, че, е, че изслушването протече в много конструктивен дух и в края на разискването е, председател стигна до извода, че съвета трябва да продължава да се занимава с темата. По отношение на последващите действия, мога да ви осведомя, че Корапер вчера взе решение да проведе второ изслушване с Унгария на е, съвета по общи въпроси, който ще се проведе на 10 декември. Изслушването ще бъде подготвено по-подробно на заседанието на Корапер идната седмица. Този път председателството възнамерява да предложи тематично изслушване. Корапер ще бъде натоварен с задачата да избере няколко ключови теми за това изслушване, за да даде възможност за по-задълбочено разискване. И накрая, дами и господа, бих искала да заявя, че в мостното председателство е споделя виждането, че съвентът трябва да бъде информиран за гледната точка на парламента в цялата процедура, защото все пак процедурата започне по инициатива на парламента. И разбира се, ще се радвам днес да чуя становището на комисията Либе, за да можем да докладваме за това становище на следващото изслушване. Дами и господа, такова е текущото състояние по процедурата. Проведоха се конструктивни дискусии надявам, и се надяваме да продължим в същият дух и сме твърдо убедени, че върховенството на закона е сред принципите, които обединяват както държавите на Европейския съюз, така и европейските граждани. Още веднъж бих искала да благодаря на вашата комисия, в частност на господин Лопес Агилар и на госпожа Дел, Делбос за отличното сътрудничество. Ще продължаваме да работим в тясно сътрудничество с вас по темата. Много ви благодаря. Now. Благодаря ви, госпожо Рислаки. Нека първо сега дадем думата на докладчицата ни по това деликатно досие, госпожа Делбо. Госпожа Делбо Корфилд е пълното ви фамилно име. Имате думата за 3 до 4 минути, за да има време след това за изказвания на колеги. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на финландското председателство Благодаря и за работата, която тече вече месеци наред. Парламентаристите, гражданското общество в Унгария, парламентите на държавите членки са ви благодарни, защото вие доказахте своята мъдрост и смелост. когато вие поехте нещата в ръцете си, до някъде беше настъпил блокаж, блокаж. Съветът не отговори тогава на парламента, въпреки че се обърнахме към него. Съветът не си свърши работата, но вие реагирахте много бързо, много ефективно, като балансирахте между интересите на различните участници – това не е лесно, защото Европа не е федералистка. Решенията се вземат с единодушие, така че за държавите членки е много трудно да съдят едни други. Но това се случва за първи път, когато парламентът започна процедура по член 7 срещу Унгария. Това беше прецедент. Но в началото нямаше достатъчно дипломация и смелост. Вие поехте нещата, ние работихме заедно и сега виждаме, че има отлична новина. Още веднъж браво! Европейският парламент все още не участва пълноценно в тази процедура – Междуинституционалния механизъм има своите слабости, но имаме член 13, параграф 2, съгласно който всяка институция се ограничава в рамките на своите правомощия по предвидените цели. Предвижда се обаче тясно и лоялно сътрудничество. Не мога да кажа, че по това предложение е имало лоялно сътрудничество – за действането на процедурата по член 7 срещу Польша, то комисията присъства на всички изслушвания, но това не може да се каже за парламента и е жалко. Няма зачитане на парламента и тъжното е, че ние в Европейския парламент и в мое лице и в лицето на господин Лопес Агилар, който председателства Либе, работят, ние всички работим десетилетия наред. И би трябвало благодарение на направените изслушвания да можем да направим нещо повече. Това е област, в която просто трябва да напреднем. Знам, че вие се опитвате да го направите. Парламентът също трябва обаче да участва по-активно. През декември имаме второ изслушване. Това е чудесна новина – защото в Унгария има все още множество проблеми. Надявам се бъдещото хърватско председателство и след това германско да стъпят върху всичко, което вие постигнахте. Така че съветът, комисията и Европейския парламент да постигнат напредък по правовата държава, механизма за превенция. Наистина липсваше ни такъв механизъм преди. По-настоящем имаме проблем с член 7, така както е разписан. Няма времеви график, няма срок, който е предвиден, няма дори предвидена методика. И вие и ние ще работим, но това не е достатъчно, за да разполагаме с ефикасни инструменти в услуга на демокрацията. Трябва да имаме основата за демократичната правова държава. Няма европейска демокрация, ако всяка държава членка не е демокрация. Европейските депутати представляват гражданите, гражданското общество, така че те трябва да участват още по-активно. Ние сме гласували резолюцията с две трети мнозинство в пленарна зала. Като трябва да кажа, че дори Имаше гласове в полза на резолюцията от колеги, които са от същата унгарска партия като правителството. Пак казах, на 10 декември е второто изслушване, но междувременно положението се влушава в множество отношения. Съвсем наскоро, ето този понеделник, Европейския университет отвори врати в Виена и това само показва, че няма подобрение в Унгария. Пак е, казах, го погледнем независимостта на съдебната власт, концентрацията на медиите, липсата на академична свобода, положението на мигрантите. По всички тези точки няма подобрение. Разбира се, винаги е възможен и ефекта на доминото и Унгария може да не остане единствената. Освен това, Унгария в съвета блокира напредъка по други теми. И е много жалко, че съветът не успя да напредне по годишния доклад за правата на човека. Имаше някои предложения, така че да се въведе механизъм на правовата държава, защото Польша и Унгария непрекъснато потъпкват тези принципи. Благодаря. Мерси, мадам Благодаря ви. Сега нека чуем докладчиците в сянка. Госпожо Пур. Um, uh, Благодаря ви, господин председател неодавнашните промени в, на политическо ниво в Унгария са тревожни, според мен. Както каза колегата, наскоро след 25 годишна дейност в Будапешта, Централноевропейският университет бе принуден да напусне Унгария и да отвори врати в Виена Европейският парламент отблизо следеше въпроса с върховенството на закона в Унгария след изборите през 2010 година. Там от тогава насам сме излезли с пет резолюции, от които не проистече никакъв ефект. Затова госпожа Саржентини през 2017 година призова за задействането на процедурата по член 7 срещу Унгария. Съветът не изпълни тази препоръка на парламента. И това ясно показва, че процедурата по член 7 не е ефикасна. Трябва да намерим по-ефикасен от тази процедура механизъм. Напълно подкрепям предложението за сезиране на правната ни служба, за да видим какви може да са последващите ни действия. Това мога да кажа като докладчица в сянка. Благодаря. Госпожа Строгар от името на Обнови Европа. Благодаря, господин председател. Искам първо да поздравя финландското председателство за това, че нареди върховенството на закона сред най-важните си приоритети. Това стана ясно и по време на първото изслушване по процедурата по член 7 с участието на Унгария. Да се надяваме, че ще се запази тази положителна динамика и по време на второто изслушване през месец декември, както и по времето на хърватското председателство. В качеството си на докладчица сянка по това досие трябва обаче да изразя изразя разочарованието си от това, че Европейският парламент, който за първи път поде инициативата за задействането на тази процедура, нямаше възможност да участва в първото изслушване преди съвета по общи въпроси. Аргументът на съвета бе, че не е предвидено изрично участието на парламента нито по договорите, нито по правилника за дейността на съвета. Не е много убедителен този аргумент, според мен. Имало е прецеденти, при които на органите, институциите на Европейския съюз, като ЕЦБ, например, им е било позволявано да участват в разисквания, провеждани от съвета. Ще се върна на казаното от колегата по член 13, съгласно който всички институции трябва да участват в съвместно лоялно сътрудничество. Позицията на парламента бе потвърдена и в резолюцията ни от 12 септември 2018 година, приета с голямо мнозинство. Повече от година измина от задействането на процедурата по член 7, но тогава насам не се е случило почти нищо. Това излага на голям риск доверието както към парламента, така и към съвета. Нарушават се ценностите на Европейския съюз, но това явно не се взема на сериозно. Има и нещо още по-тревожно. Въпреки, че бе задействана процедурата по член 7, Унгария продължава да отстъпва от принципите на върховенството на закона. Тук спорим по процедурата, не постигаме напредък. Едновременно с това ежедневно получаваме информация за влушаване на състоянието на свободата на медиите в Унгария. Наскоро организирахме изслушване, на което получихме информация за систематичното свиване на възможностите за действие на гражданското общество в страната. Разискваме по процедурите, а едновременно с това се извършват посегателства върху офисите на колегите ми в страната. Някои от тях докладваха, че единствената възможност за медиите и за гражданското общество да дадат свободен израз на мнението си днес в Унгария е да сезират съдилищата. Само ако сезират съд, медиите и гражданското общество могат свободно да се изказват за случващото се в страната. Наскоро Amnesty International в Унгария изказа и своята загриженост във връзка с съдебната власт. Ще трябва да продължим да оказваме натиск върху Унгария, да противодействаме на систематичните посегателства върху ценностите на съюз. Какви последващи действия трябва да се предприемат според вас, за да се постигне бърз напредък? Запознах се и с отговора на финландското председателство на писмото на председателя Сасоли. Разбирам, че за сега няма възможност за нас да участваме в изслушването на 10 декември, но можем ли да излезем с предложения за дневния ред на това изслушване? Мисля, че бихме могли да го направим. Има ли възможност по време на изслушването на 10 декември да се представи и документ, в който да се съдържа нашето виждане за бъдещи действия. Госпожо Рислаки, ако не възразявате, нека дадем възможност и на останалите колеги, записали се за изказване, да се изкажат, след което ще ви дам думата. Господин Хедвеге. Köszönöm a szót. Thank you, President. Köszönöm a szót, elnök úr. A jogállamisággal Magyarországnak... Благодаря, господин председател. В Унгария няма каквито и да било проблеми с върховенството на закона. Върховенството на закона е в основата на демокрацията ни и на членството ни в Европейския съюз. Проблематичен е обаче фактът, че върховенството на закона се използва като оръжие срещу нас идеята за върховенство на закона се тълкува погрешно, по политически пристрастен начин. Либералите и левицата ни атакуват неоснователно. Все едно се води съдебно производство. Постоянно се атакува страната ни защото отказа да участва в механизма за преместване на бежанци, защото отстояваме твърдо суверенитета си и християнската култура. Либералната левица е против всичко от това. Тя ни подвежда под отговорност за неща, за които не подвежда под отговорност други държави членки. Съгласно законодателството, само съветът може да провежда подобна процедура, но Либерално настроените левите евродепутати настояват за участието на комисията Либе. Това е в нарушение на европейското законодателство. Парламентът няма думата по тази процедура. Не можем да допуснем участието му в нея. Благодаря ви. Господин председател, благодаря на финландското председателство и на докладчиците ни. Какво се предвижда за следващото изслушване? Какви са възможностите, които сте обсъдили за по-нататъчни действия? Колегата ни от Фидеш направи своето изказване, но за разлика от него аз смятам, че господин Орбан нарушава върховенството на закона, нарушава европейското законодателство, предприема действия в разрез с европейския начин на живот. Съгласно индекса на демокрацията, на една неправителствена организация. Днес за първи път в историята на Европейския съюз се наблюдава демокрация, в която не се прилагат принципите на либерализма. Всички демокрации всички демократични държави, когато се присъединяват към Европейския съюз, трябва да докажат, че спазват демократичните принципи. Доколкото знам, Европейският парламент вече за втори път застава на много ясна позиция, а именно, че когато се разпределя европейският бюджет, това трябва да е обвързано с определени условия. Как текат разискванията в съвета по този въпрос? Съветът готов ли е при необходимост да използва механизма за гласуване с квалифицирано мнозинство, за да въведе обвързването на финансирането с условия. Възмутително е според мен, че Унгария получава всяка година милиарди евро под различни форми на подкрепа. Едновременно с това подкопава устоите на демокрацията, нарушава правата на човека и принципите на върховенството на закона. Не поема отговорност за общи за всички държави членки предизвикателства и подкопава устоите на общите ни принципи. Госпожа Добрев. Благодаря ви, ще се изкажа на унгарски. Благодаря ви, господин председател. Искам да отговоря на въпрос зададен от мнозина колеги, а именно за настъпилите наскоро в Унгария промени. На 13 октомври в страната се състояха местни избори, при които господин Орбан претърпя поражение. Бе зададен въпросът дали той ще се промени, дали ще осъзнае, че политиката му, основаваща се на омраза, води до пълен крах в Унгария. Допреди няколко дена мислехме, че ще се промени, защото излезе с много положителни изказвания за демокрацията, за волята на гражданите, покани кмета на Будапешта на заседание на правителството. Но в момента, в който Кметът напусна това заседание. Господин Орбан продължи по старому. Правят се опити за ограничаване на свободите и финансирането на общините. Ограничават се и възможностите на журналистите за работа в парламент. На практика журналистите не могат да влязат в сградата на парламент, не могат да си вършат работата. Това е един много отрицателен прецедент в историята на демокрацията. Ако искате да разберете Орбан и неговото правителство, то трябва да сте наясно, че след като бе избран комисарят от Унгария, правителството още на следващия ден прие законопроект за промени в системата на съдилищата. Преди това се кълнеше, че няма да внася такива промени, а сега се обсъждат редица законопроекти, които обслужват една и съща цел, а именно всички съдилища, включително и висшите съдилища в страната, да бъдат изцяло подчинени на господин Орбан. Наистина съм изненадана. Управляващата партия първоначално твърдеше, че няма каквито и да било проблеми с върховенството на закона в страната. Европейският съюз започна да следи по-отблизо положението и изведнъж унгарското правителство заяви, че няма такова нещо като върховенство на закона, че Европейският съюз няма за какво да следи. Унгария не е не се нарежда сред демократичните държави, зачитащи върховенството на закона. Не позволявайте на господин Орбан постоянно да ви мами. Той играе тази игра вече от повече от десетилетие. В Унгария се борим срещу това Орбан да мами унгарците – Той е вълк, дегизирал се като агне. Този човек ще унищожи демокрацията в Унгария. Благодаря ви. Имам въпрос относно положението с неправителствените организации. През юли комисията сезира Европейския съюз относно процедури е, за криминализиране на дейности, свързани с кандидатстването за обежище. Това противоречи на нашите международните норми. Е, съдът разглежда този случай през декември. Венецианската комисия заяви, че въвеждането на съответния е, съответното облагане с данък на неправителствената организация може да означава посягане на свободата на словото и това би обесърчило определени донори да подкрепят неправителствената организация. Венецианската комисия стигна до извода, че тази разпоредба трябва да се отмени. ще се обсъди ли това по време на изслушването по член 7? And Mrs. Donath. Госпожата Донат, благодаря. Първо, аз съм разочарована, че една толкова важна тема беше насрочена по време, когато много малко от нас могат да бъдат тук. Струва ми се, че едно такова заседание трябва да се насрочва тогава, когато повечето колеги могат да присъстват. Сега ще премина на унгарски язик. Благодаря ви. Присъединявам се към изказалите се колеги. Преди една година Членовете на Европейския парламент решиха заедно с членове от НП, членове на Фидес, че трябва да се започне процедура по член 7, за да се защити върховенството на закона и да се спре използването на европейски средства за лични цели, но нищо не успя да спре Орбан дори и суспендирането на членството в НП. Дори сега, след загуба на местните избори, те продължават да унищожават върховенството на закона. И сега има и нови законодателни предложения за още по-стриктен контрол на съдилищата. На практика По всички наболели политически теми, те трябва да са тези, които вземат решения. Е, съответно, наскоро трябваше да бъдат изплатени 600 милиарда унгарски форинта. Искам да попитам дали направеното е достатъчно или ни трябва нов доклад в светлината на неодавнашните събития. Съгласна съм с колегите, това е много важен въпрос. Защо парламентът не участва в процедурата? Не само ние, унгарските депутати, познаваме детайлите. Има много други колеги, които са запознати, които искат да защитят демокрацията. Това не е само национален вътрешен унгарски проблем. Това е европейски проблем трябва да се отнесем много сериозно към процедурата по член 7. Ние искаме резултат. Разбира се, аз не искам да бъде наказвана моята страна. Искам обаче да има процедура, която ни позволява заедно да опазим европейските ценности. Понятието върховенство на закона съществува то е описано във втория параграф. Не виждам други членове, но като председател на комисията Либе искам да реагирам спонтанно на критиката. Неведнъж е била отправена е, присъстващите в залата по време на нашите заседания. Това, което казвате, аз приемам повече като самокритика – критика не към председателството на комисията, а към тези, които са нейни членове. Аз обикновено описвам нашата комисия като най-заетата в парламента с най-голямото натоварване. Ние не спираме от сутрин до вечер. Провеждаме заседания всяка седмица. Имаме най- високата степен на гласуване в парламента. 25% от всички гласувания са в комисия Либе. Няма пленарно заседание в Страсбург, обаче, където политически и лично да не платим цена. Аз пропускам пленарни заседания, за да мога да бъда председател на нашата комисия – ние непрекъснато претоварваме с работа комисията Либе и днес, например, говорихме за връщането на мигранти в Либия. Представете си хуманитарното измерение. Операции по издирване и спасяване. Операция София. Това беше цялото ни сутрешно заседание – присъствието беше много слабо. За огромното ми очудване. Трябва да кажа, че бях наистина разочарован. И сега също съм много разочарован. Става дума не за нещо друго, а член 7. Ние започнахме процедурата по член 7, а присъствието е незначително. Може би ще трябва да помислим как рационално да подходим към натоварването на комисията Либе, тъй като ние се опитваме всячески да балансираме, а като чили членовете на комисията не се справят с натоварването, което те сами са избрали – Струва ми се, че в даден момент трябва да си кажем, вижте какво трябва да помислим. Може би да направим пауза. Защото наистина такива важни точки с такова слабо присъствие. Да, знам, че повечето пътуват четвъртък след обед, но сега отново ви давам думата. Много благодаря за всички коментари. Както казах и в началото, зачитането на общите ни ценности и върховенството на закона е наистина много важно. Това е един от приоритетите на финландското председателство. Всъщност, като говорим за върховенство на закона, ние работим в четири направления. Първо, имаме диалога на съвета по върховенството на закона. Той е много важен и искаме да се доразвие като ежегоден преглед не да говорим само за отделни държави и членки, а да анализираме положението в целия Европейски съюз, някакъв вид система за ранно предупреждение. Бихме искали това да продължи. На последния съвет по общи въпроси приехме заключения, заключения и на председателството, които са много добра основа за бъдещата ни работа. Това е един от елементите. Нашия набор от инструменти. На второ място работим и по бъдещата МФР. Сега договаряме и съответния раздел на МФР. Е. Всичко това ще бъде финализирано на Европейския съвет през декември. Обвързването с условията на правовата държава е един от важните елементи. Процедурата по член 7 е друг такъв инструмент – Започнахме с изслушване за Унгария, защото отчетохме, че е измина цяла година от е, оповестяването на инициативата на Европейския парламент. И е, сега вече е добавена и трета страна. И четвъртият инструмент това са инициативи на Германия и Белгия – тъй наречената партньорска проверка. Ние разглеждаме и тази възможност, работим в тясно сътрудничество и с тези две държави членки и с останалите. Много от вас попитаха какво следва. Това зависи от бъдещите председателства, зависи от държавите членки. Те ще решат как да се продължи. Ние решихме да има второ изслушване за Унгария в рамките на следващия съвет по общи въпроси. И това е важно. Много се радвам, тъй като вие ни дадохте множество идеи има за какво да помислим, когато работим като председателство с останалите държави членки. И Корепер едната седмица ще определи темите за бъдещото изслушване. Ние, разбира се, очакваме вашите идеи. Може да ги изпратите на председателството, за да ги имаме предвид, когато определяме тези теми. Има, разбира се, множество теми и те трябва да са и в обхвата на доклада на Европейския парламент. Е, вие споменахте някои нови събития. Те също могат е, да се обвържат с темите в доклада. Той е достатъчно обхватен. Искахте и повече информация за следващото изслушване, но в момента не мога да ви я дам, тъй като тя се подготвя от Корепер. Държавите членки след това ще ги определят. Пак казвам, ние обаче имаме желание да включим и вашите идеи. И накрая като говорим за ролята на Европейския парламент. Знам, че имаше много критики, оплаквания, че Европейският парламент не е поканен на тези заседания на съвета по член 7. Според съвета с парламента трябва да има много добро сътрудничество темата как да бъде ангажиран парламентът беше обсъдена по време на договарянето на тъй наречените стандартни модалности в съвета. Ние разговаряме с парламента, след това уведомяваме съвета за вашите коментари. Ето защо и аз съм днес тук. Водим си бележки и в началото на изслушването ще предоставим информация в съответствие с тези модалности. Като председателство сега обмисляме как да организираме сътрудничеството с вас през оставащото време на нашето председателство. Ще ви уведомя по-късно, все още го обмисляме. Много ви благодарим за коментарите. Те бяха изключително полезни за подготовката на бъдещия съвет по общи въпроси. Благодаря. Благодаря. Мисля, че това беше достатъчно за днес. Благодаря ви за присъствието. Като пак казвам, рано или късно ще трябва да видим как да рационализираме натоварването на комисията Либе. Благодаря.